Good afternoon. Good afternoon. Bon après-midi. Good afternoon. Здравейте, здравейте колеги. Bon après-midi. Good afternoon. Онези от вас, които сте тук, моля да вземете местата си. Е, онези от вас, които са в залата. Онези, които са у дома, свободно Но моля да се съсредоточим сега. Първо, пак не само добър ден, но ви благодаря за вашето разбиране, за вашето любезно разбиране е, е, и е, търпение по отношение на тези тежки технически обстоятелства. На практика получаваме само 2 часа. 2 часа време, в това число е, такава е и смяната на преводачите, е, за да обсъдим сериозни въпроси, които са на дневен ред. Първо обаче вота. И първо, имаме ли кворум? Така че, моля, подайте сигнал, че сте живи. Докато броим кворума. Нека да опозотворим и това време и е, да видим дневния ред. Е, приемаме го. Няма възражения. Езиковият режим е ясен. Няма да ви го чета. Знаете и какви са техническите ограничения. Е, същото въжи и за в точка 2.2 утвърждаване решенията на координаторите. Имам го тук всичко написано, но за какво става въпрос? Комисията трябва да утвърди решенията на координаторите или техните препоръки. Ако нямате възражения, минаваме нататък и така стигаме до измененията, които гласуваме дистанционно и присъствено успоредно с останалата работа на комисията. Но отново, за да проверим кворума, моля да се обявите, онези от вас, които са в залата, просто да вдигнат ръка. Много ви благодаря. Имаме, имаме кворум, бива. Сега да видим какво ни е на дневния ред. А, започнете гласуване, нали? Докато обсъждаме другите въпроси, ще може да гласувате. А, сега до да видим въпросите по същество. Първа е точка трета от дневния ред за днес на Комисията по правата и свободите. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата година 21 е, по-над става въпроси за гласуване тук. По-нататък ам, резолюцията за България също подлежи на гласуване, но нещата се свеждат до така наречената условна клауза. Клаузата, която фигурира и би трябвало да фигурира в бюджета на Европейския съюз за правата и свободите и правовата държава. Ние няма да допуснем компромис. В многогодишната финансова рамка трябва да се каже нещо за демократичността на държавите, за върховенството на закона, за зачитането на правата на човек. Но, за да стигнем до окончателна позиция е, по това отдавна застъпвано становище – на Европейския парламент. Трябва да изслушаме и члена на комисията, господин Райндерс, комисар по тези въпроси. Правното основание, знаете, е втория член от договора за функционирането на Европейския съюз. В заключенията си обаче Европейският съвет, заключенията си от тази година, месец юли, по-отслаби съответната норма за бюджета. И това трябва да обсъдим с господин комисаря днес. Аз ще му дам думата за десетина минути, след това ще дам възможност и на вас. Но както когато изслушахме комисаря Йохансон по иммиграцията и международната закрила – Знаете, при тези обстоятелства времевият регламент е изключително важен. Той, той е критичен. И аз ще бъда строг, за да бъдат чути всички гласове. Разбира се, след като изслушаме господин комисаря, ще започнем с водещите колеги по темата. Имаме още един въпрос по-нататък. И за всичко това 2 часа и вече по-малко от 2 часа. Така че, е, фокус, моля, преди да поискате думата и преди да заговорите, подгответе се, всичко да ви е събрано на купта, да се справите с времевия регламент. Е, комисаря Райндерс. Е, ще се опитам да спестя даже малко време. Другата точка от дневния ред е даже по-обемиста. Благодаря ви за вниманието. Напомням ви, че вчера комисията прие първия годишен доклад за състоянието на, на правото, за върховенството на закона в Европейския съюз. Темата е важна и съществена, тъй като европейският проект почива на зачитането на правовата държава във всички държави членки. И председателката на комисията пред пленарната зала на парламента на 16 септември подчерта особеното значение, което днешния състав на комисията отдава на тези въпроси. Въпроси съществени за функционирането на Съюза, за фактическото прилагане на европейското законодателство, за взаимното доверие и за създаването на една благоприятстваща капиталоложенията среда за разходване на европейските бюджети в съответствие с действащите правила, поради което комисията през 2018 година още е предложила регламент за защита на европейския бюджет от посегателства срещу правовата държава. И тук дължа благодарност на вашата комисия за нейната позиция в подкрепа на нашата. В случая става въпрос за слабости в преследването на злоупотребите и измамите, насочени срещу финансовите средства и интереси на Европейския съюз. Тази работа е текуща, тя ще продължава в рамките на ОЛАФ, разбира се, но и е, с създаването вече на Европейската главна прокуратура с е, назначената главен европейски прокурор госпожа Ковеши и за първ път в историята на Съюза ще могат да се водят следствия и да бъдат образувани наказателни производства във връзка с финансовите интереси на Съюза. За тази цел обаче фундаментът е правовата държава. Е, през месец юли Европейският съвет прие многогодишната финансова рамка и тя породи значими очаквания навсякъде в Европа. Работата вече започна и съвсем скоро ще постигнем историческо споразумение по пакета за възстановяване и оживление на економиката в размер, който е безпредседентен в историята на Съюз. Всичко това трябва да бъде съчетано от пълен набор от мерки е, за защита на европейския бюджет от злоупотреби и несъответствие на интереси. Това е неразделна част от е, грижата, която полагаме за европейския си градеж, за бъдещото европейско поколение. Заключенията на Европейския съвет категорично ангажират държавите членки с върховенството на закона – Европейския съвет призовава за въвеждането на определени условия и на това основание постоянните представители на държавите членки вчера приеха мандат за започване на преговори с Европейския парламент по въпросния регламент – Надявам се те да приключат скоро и да бъде прият един действен механизъм за защита. Комисията от своя страна е готова да започне тристранните разговори с, законодателите, да допринесе към процеса и мога да ви уверя, че съображенията на парламента е, са взети за сведение и под внимание е, и вече вие, вие, вие Знаете, позицията на Европейската комисия не е по-различна от вашата, ако е, се види внесения от нея е, проекто регламент през 2018 година. Но сега, разбира се, на тристранните преговори с е, двата са законодателя, ще трябва да се реши всичко. Нали, комисията има своето предложение от 18-та, вие го подкрепяте, имаме отделно позицията на съвета. И накрая, господин председател, комисията изцяло разбира необходимостта да бъдат защитени крайните получатели и бенефициери, така че те да не пострадат от недостатъци и нередности на правовия ред крайните получатели не би следвало да бъдат засягани. Те не са отговорни за поведението на националните власти. Е, няма да става дума за анулиране на плащанията, които вече са направени на крайните получатели и бенефициери. Комисията, колкото е възможно, е, ще насочи вниманието си към онези форми на финансиране, които пряко ползват държавите, държавите членки. И аз призовавам тази връзка парламента да опази ефикасността и, и е, действеността на предложения от комисията текст в предстоящите преговори. С това ви благодаря за вниманието. Очаквам с интерес вашите бележки. Да, да, определено, господин комисар, режимът трябва да бъде ефикасен. Е, условията, свързани с правовата държава, трябва наистина да действат. Сега да чуем нашите съдокладчици. Господин Олбрихт, един от съдокладчиците, който е на линия, не е в залата, ако можете за 3 минути, не повече от 3 минути. Извинявайте, аз имах някои технически е, препятствия. Току-що се включих на живо и, и не можах да е, чуя всичко казано от господин комисаря. Но аз съм един от съдокладчиците по многогодишната финансова рамка, наред с Маргарета Маркиш. И за нас, е, мога да кажа, за докладчиците по този въпрос е особено важно както комисията, така и съветът да заявят е, категорично, че всичко, което се свежда до бюджета, ще се третира пакетно. Тук имаме 7 годишен бюджет, разбира се, но имаме и план за възстановяване и оживление на економиката е, след пандемията. Имаме също така регламента за е, правовата държава. Ние гледаме на всичко това като на пакет. Обвръзката е необходима според нас, за да се води осведомен дебат за бюджет. Връзката между върховенството на закона от една страна и финансовите въпроси, бюджетните въпроси от друга, вече е, се натъква на е, някои сериозни възражения в, в държавите членки. За нас като докладчици от името на парламента по МФР обаче не, не, не подлежи на съмнение, че позицията на парламента е, е, е правилната за, за връзката между е, бюджета и е, правовия ред, е, отстояването на финансовите интереси на Европейския съюз, а финансовите интереси на съюза е, са понятия с много широк смисъл, а, а, е, отстояването не се свежда просто до борба с корупцията и злоупотребите, а, е, а опира и до независимостта на съдебната система, и до свободата на словото и печата. А, е, така че, впрочем, обсъждайки с ротационното германско председателство на, на съвета, ние ние вече подчертаваме необходимостта от яснота. И все още изчакваме ясната недвусмислена позиция на съвета. Не бихме могли в парламента да приключим процедурата, в това число да се ратифицира плана за оживление. Съответно, без този план няма да има бюджет. Всичко е обвързано и, и то не само формално по същество, ако, ако говорим за ценности, приоритети, за съдържанието на цялата тази работа. Благодаря. Благодаря ви, спазихте времевия регламент, но сега да чуем втория съдоклад, че госпожа Маркеш. Благодаря, господин председател на португалски. Бих искала най-напред да благодаря на комисията за възможността да обсъдим тези въпроси и да споделя своята загриженост, значението, което отдавам лично аз на, на всички тези неща. Най-напред, когато присъствахме на заседанието на съвета по общите въпроси, ние двамата са докладчици, упорито е, работихме за защита на, на правовата държава. И, и по тази причина аз съм много удовлетворена и, прочем, поздравявам комисията за това, че а, е, излиза с а, е, доклад за състоянието на правовия ред в Европейския съюз и то доклад за всички държави членки, понеже няма изключения. Всички държави членки трябва да бъдат подложени на такава оценка. Всички кандидатствали за членство в Европейския съюз са се ангажирали с спазване на известните копенхагенски критерии. Не е, е нормално, когато една е, страна все още е кандидатка, тя да спазва копенхагенските изисквания, а като стане държава членка вече, да се чувства свободна е, е, от е, задължението да ги спазва тези същите копенхагенски критерии. Е, това е всъщност причината да се обвърже правовия ред, копенхагенските критерии с бюджетните въпроси. Европейският бюджет следва да се изразходва за популяризиране и утвърждаване на европейските ценности, а не техен ущърп. През 2018 година когато бе е, внесен е, проекторегламента, се започна този разговор, значи още от тогава го водим. Европейският парламент тогава веднага реагира, още през 2018 година, но сега, вече две години по-късно, най-сетне имаме резултат на Корепер, на, на, на постоянните представители на държавите членки, приели е, документ, мандат, основа за е, преговори. И решението на, на Корепер, възлагащо мандат на председателството на съвета да води преговори с Европейския парламент, се отличава с нещо особено позитивно. След, след две години, но а, сега, най-сетне, когато се взема решение за многогодишната финансова рамка, Въпросът е толкова по-важен, че става дума за така нареченото ново поколение Европейски съюз. И ще трябва да водим много, много внимателно е, преговорите, имайки предвид и някои отрицателни тенденции. Вече дълго чакахме, мога да кажа, как две години. И, и най-сетне е, съветът е, се отзова. И на всичко, както каза и колегата ми, трябва да се гледа е, общо, в, в пакет. Смятам, че това ще отговаря на очакванията на нашите съграждани. Така, сега Не става дума за проекторегламента за защита на европейския бюджет от е, общи е, недостатъци на правовата държава в държавите членки. Господин Сарвана ще е докладчик е, по постановището на парламента. За съжаление той не е тук. Колега ще говори от негово име. Благодаря, господин председател. Е, благодаря за идеята, за поканата да се включим. Благодаря ви, господин комисар, за това, че се отзовахте на нашата покана. Е, да, да огледаме все пак това, което предлага съвета като позиция. Аз бих казала, че най-положителното тук е, че най-сетне, поне имаме предложение от страна <clears throat> на съвета, така че най-сетне да започнат преговорите. 2018 година насам, когато комисията излезе със своя проекто регламент, ние работим в Европейския парламент и вече имаме позиция за преговори и от тогава чакаме. Европейският съвет да откликне. Въпросът е от съществено значение да тясната връзка тук в случая с финансовата рамка, с собствените приходи до източници на, на Съюза, на съюзния бюджет, с плана за възстановяване и оживление. Така че моментът е, е изключително важен, за да се включи и този аспект в разговор. Що се отнася до съдържанието на това, което предлага съвета, там има положителни неща, някои, които будят тревога, други, които категорично не стават Що се отнася до положителните, много е добре, че плана за възстановяване и оживление и той, макар и нова идея, влиза в пакета и ще попадне в приложеното поле на проекто регламент. Друго нещо, което е положително, е, че комисията, когато ще взема своите мерки по предложението на съвета, ще има предвид информация от ОЛАФ, информация от новата европейска а, прокуратура, а, становищата на Венецианската а, комисия. А сега, други неща, които будят тревога е, че е, не се говори достатъчно за защитата на крайните бенефициери, макар че, както каза господин комисаря, в предложението първоначалното на на комисията се отдава значение на този въпрос, за това ще трябва да внимаваме. Също така буде тревога у мен, че се добавя един нов ред, една нова процедура за качване на дебата, така да се каже, на нивото на държавните и правителствените ръководители, т.е. на Европейски съвет, без обаче да са определени срокове. И вече отрицателните е, е неща, от а, квалифицирано мнозинство сега се е, минава на обърнато квалифицирано мнозинство, това като нали, процедура за вземане на решение неблагоприятно и а, се променя първоначалния текст на а, комисията, така че когато се вземат решения за нарушение на, на, на, на, на съюзното право, се променя формулировката от страна на съвета. Може да е чисто и просто терминологичен въпросът, но все пак това буди у мен тревога. А не, и после казахме, Европейският а, а, съвет а, се включва тук като фигура в цялата процедура, а, а някакси на Европейския парламент не се отдава дължимата роля ще трябва те първа да работим по това, изразявайки надежда накрая, господин комисар, че по-скоро ще стигнем до положителен резултат от преговорите. И очакваме, разбира се, да ни повика председателството да започнем преговори. Стери Райнке, докладчик от името на е, Комисията по правата и свободите, като асоциирана комисия – Три минути. Много ви благодаря, господин председател. Преди да представя становището си по този тъй наречен компромис, бих искала да ви припомня някои от основните аспекти засегнати в становището на Либе. Не за да си ги припомня, защото доста отдавна беше прието това становище от страна на нашата комисия в парламента. На първо място е приложното поле. Винаги сме твърдели, че приложното поле трябва да бъде по да бъде разширено, т.е. не трябва да се свежда само до независимостта на съдебната система и разходването на бюджета. Трябва да се обхванат всички основни ценности, заложени в член 2 на договора. Искаме също така да се създаде е, група от независими експерти, но не можахме да се споразумеем с комисията дали това е добра идея или не. Много беше важно за нас да не наказваме крайните ползватели и бенефициари с това предложение и подкрепяме предложението на комисията да се въведе е, система за гласуване с обратно квалифицирано мнозинство. Целта ни е да въведем една система, която да може да функционира, която да може да се използва в случай на нарушаване на правовата държава и основните права в Европейския съюз. И ако погледнем е, предложението, което беше направено с храна края на германското председателство е, лесно може да се убедим, че тази цел не е постигната. Приложното поле е прекалено ограничено. Много от нещата, които е, за нас са проблеми, които се случват в държавите членки, изобщо не попадат в е, това приложно поле. А с а, системата за квалифицирано но мнозинство при гласуването, вероятно изобщо няма да се задейства този механизъм, така че това предложение, изобщо механизъм, с който разполагаме, няма да ни помогне много в някои от ситуации, които вече сме изпаднали с някои държави членки. За мен е много важно нашата комисия да не се разсеива с технически подробности, а още сега много ясно да заявим, че това предложение, на, че този компромис не отговаря на предложението, което ние искахме, че няма да получи нашата подкрепа и че се нуждаем от ново предложение, за да сме сигурни, че, се, че е намерен адекватен отговор на исканията на Европейския парламент. И много ясно държа да подчертая някои от Представителите на председателството заявиха, че парламент работи прекалено бавно и че трябва да се ускорят преговорите. Както каза и колегите, тази позиция е напълно абсурдна. Поех това досие от колегите от предишният мандат и още тогава беше взето вече решение в Европейския парламент, след което в продължение на месеци, буквално на години, чакахме съвета да излезе със своята позиция. А сега се твърди, че ние се бавим и че ние блокираме процеса. Това е пълен абсурд. Не може така да ни се прехвърля вината и трябва много ясно да го заявим. И накрая към правителствата, които очевидно не искат да вземат ясна позиция в съвета, но са склонни да се крият зад Европейския парламент, за да играем ние лош, ролята на лошото ченге. Смятам, че е важно да им припомня, че имаме нужда от, и от техният глас в защита на правовата държава и хорството на закона, включително и от страна на правителството, които явно до сега не са взели ясна позиция в съвета Надявам се да продължим дебата по конструктивен начин, но очевидно, че предложението, което стои пред нас в момента, е незадоволително за Европейски парламент. Благодаря, госпожо Рентки. Сега, следва следното. Предвидели сме три тура от а, оратори, но всичко зависи от а, вашата готовност за принос. Може би всички ще успеете да получите думата, ако се впишете в максимум минута, минути и половина. По този начин ще се възползваме максимално от времето, с което разполагаме и ще оставим време на комисария, за да отговори на въпросите, които ще бъдат зададени. Но ще започнем. И ако нямат нищо против, ще ще оставя всички колеги за въпросите си до края на времето, което е отделено за тази точка от дневния, след което ще имам времето за отговор. И така започваме с НДП и господин Тобе. Thank you, благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Райндърс, че сте днес сред нас. Бих искал да се присъединя към казаното от докладчиците и от колегите. Предложението на германското председателство е незадоволително. Много е далеч от задоволителното. Разбира се, много отдавна очаквахме това предложение и най-накрая имаме не някакъв текст, който да започнем да обсъждаме. И от тази гледна точка е положително това събитие. Наясно също така, че имаме ограничено време за работа. Знаем, че това предложение е обвързано с МФР, че е обвързано и с плана за възстановяване и Next Generation. Но за мен най-опасното в момента е да приемем един механизъм, който да не работи, защото ще трябва да работим с него продължение на години след приемането му. Така че въпросът ми към комисаря съвсем небързо. В германското председателство се заличава заплаха, заплаха за независимия съдебна система като нарушаване на правата държава. Какъв е коментарът ви? И как може да се обясни заличаването на този текст в продължението на германското председателство? И следващия ми въпрос е свързан с квалифицираното мнозинство за взимане на решения, което споменаха редица колеги. Това значи ли наистина, че това ще бъде механизъм, който изобщо може никога да не се задейства? Благодаря ви, господин Тобе. Идва ред на социалисти демократите и на госпожа Бякет Сипел. Има ли връзки с нея? Да, благодаря ви, господин председател. Ами, мисля, че най-накрая имаме някакво предложение на съвета, но в сравнение с първоначалното предложение на Европейската комисия, компромис на германското председателство е много незадоволителен. Няколко примера. Защитата на бюджета от общите слабости в правата държава се замества с нарушаване на принципите на правата държава. Прекалено много права се оставят на засегнатите държави членки да се искат дискусии в рамките на съвета, като по този начин може да се забави цялата процедура заличава се и реда, е, че има опасност. Тоест, Европейската комисия трябва да докаже, че е имало пряко, пряки последици за бюджета на Европейския съюз, а не само опасност за злоупотреби. Така че ще настояваме за разширяване на ще настояваме и за обърнатото квалифицирано мнозинство. Скъпи колеги, знам, че всички ние често се налага да работим с компромиси, но днес положението е съвсем различно. Демократите във всички институции днес трябва да се обединят, е, за да се преборят е, с е, посъместното разпространяване на мини диктатури в цяла Европа. Благодаря ви. Благодаря ви от името на Renew Europe. Думата има Софи Интфелд. Благодаря ви, господин председател. Рядко се среща такова единодушие в Европейския парламент. И смятам, че съвета трябва да бъде внимание на това единодушие. Нека да се върнем на това какво имаме на, за преговори. От една страна е позицията на парламента, един е законодателен орган, а от другата страна е предложението на съвета, което е другия законодателен отговор. Това не е компромисно предложение, това е предложението на другият законодателен отговор и сега ще започнат преговори. И държа да отбележа, че заплахите на съвета и упреците към парламента, че сме безотговорни, са напълно абсурдни. На тях им отне две години, за да излязат с някаква позиция. Ако пък погледнете дългият списък от досиета, които са блокирани в съвета от години, в някои случаи дори от десетилетия, наистина смятам, че по-добре да си затворят устата. Искаме механизъм, който да работи. Както каза колегите, не искаме нов член 7 процедури, които да се точат с години. Така че за моята група всичко е ясно. За нас обърнатото квалифицирано мнозинство е абсолютно задължително. В противен случай ще отхвърлим всичко, че няма някакъв смисъл. Ако очакваме съвета сам да задейства механизма, това никога няма да проработи. Трябва да се разшири и приложното поле. Ако отново искаме да създадем още един инструмент за борба с корупцията и нарушаване и злоупотребите, няма никакъв смисъл, тъй като вече имаме с безкрайно много инструменти за целта. Нямаме нужда от условност за бюджета. Това са престъпления. Дефинициите трябва да бъдат променени, тъй като в момента момента край, таванът за задействане на процедурата е прекалено висок. Имаме нужда от е, умна условност, която председател, извинете, но това е политически дебат. Остановете ни на мира за малко. Имаме нужда от а, механизъм, който да наказва извършителите на нарушението, а не крайните бенефициари. И следващият ми въпрос е, защо господин Олбани просто просто правителство толкова са притеснени от това предложение. Те твърдят, че напълно спазват върховенството на закон и основните права. Тогава какъв е проблема? Ако действително спазват правилната държава, този механизъм по никакъв начин няма да им не вреди. В такъв случай те би следвало незабавно да приемат механизма а, и да спрат да блокират процеса. Госпожо Интвелт, при цялото ми уважение, не ми казвайте, че това е политически дебат. Знам го и затова се опитвам да дам думата на колкото може повече от вас. Също направихме и при изслушването на госпожа, на госпожа Йохансон. Успяхме да изслушаме три тура от оратори. И днес ще успеем, ако се придържате към отделеното ви изказване време. И така стигаме до идентичност и демокрация. Вие не ще вземете думата? Никой не е записан в списъка. Някой иска ли да вземе думата от името на ИДЕ? <laughs> then, then, then, then it'll be it'll be Greens, Тинеке Стрик. В такъв случай давам думата на представителите на зелените Тинеке Стрик. Yes, there you go. Thank you. Thank you, chair. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на комисаря. Държа да отбележа, че колегата Рентки вече много ясно заяви колко сме разочаровани. Сега ни трябва ефикасен инструмент, за да се справим с кризата, с правовата държава и цяла Европа. И това предложение е много далеч. Ако бъде е, ако е, споразумението договорно в корапе, е резултатът от скотна процедура, ще останем с празни ръце. И е много важно да сега Европейската комисия да подкрепи изрично позиция на Европейския парламент и на Либе. Госпожа Юрова каза, че имаме нужда от, от инструмент за борба с злоупотребите с а, средств, финанс, финанс, и защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Но не смятате ли, че целта е не само да се защитят финансовите интереси на Европейския съюз, а и да се защитят правата държава и нашите общи ценности? Признавате ли, че Европейската комисия вече има възможност за реакция в случай на недобро управление и съгласни ли сте, че този механизъм почти никога няма на практика да се задейства предвид е, изискванията за ясно нарушение и заложения таван? При това положение въпросът ми е отхвърляте ли предложението на германското председателство? Много е важно да чуем изрично какво ще ни отговорите. И сега ще имаме въпроси дали господин Райндърс е съгласен, че имаме нужда от повече критерии, свързани с правата държава в фонда за възстановяване, като например конкретни препоръки всяка държава и възможност за замразяване на средствата. Благодаря ви. Думата има Патрик Яки. Много ви благодаря. Ще се изкажа на полски. Способ, же. Ме chcemy Дами и господа, твърдите, че ни трябва инструмент за налагане на санкции. И на мен много неща ми се иска, но едно такова предложение трябва да отговаря на, ос... на правно основание по отношение на Польша и на Унгария. Започнати се процедури по член 7. Ако не постигнете нужното мнозинство, ням, не можете да стигнете дори и до вторият етап, т.е. до гласуването. Така че трябва да се вземе предвид процедурата като цяло. Твърдит също така, че правното основание няма да бъде член 7, а член 321 относно подотчетността и финансите. Но тук не говорим само за отчетност и за контрол на финансите. И Нашите правни експерти смятат, че това е недопустимо. Ако искат някаква процедура, добре, но в рамките на член 7 и съгласно предвидената от член 7 процедура. Нашите правни експерти заявяват, че ако искате някаква процедура, единственото възможно правно основание е член 7. Споменавате и член 118. Тоест, искате вие, ние да спасваме законодателството, но самите вие го нарушавате. Господин комисар, твърдите, че има нарушение на принципите на да държава в Полша. твърдите, че е имало критики към омбудсмана от страна на е, полски политици. Къде точно пише, че няма право политици да критикуват държавни служители? И вас може да критикуваме, господин комисар. Така че не забравяйте, че ако не можем да ви критикуваме, ще ви спрем на вас средствата. Казвате ни, че независимо какво е правното основание, искаме този механизъм и то по на всяка цена. Моля ви, колеги, настоявам да се подготвите за изказване от минути и половина преди да започнете да се изказвате, за да не надхвърлите времето си. Нито поради гостелите си страсти, нито заради лойката, която следвате. Малин Бьорк, благодаря ви. Ще се присъединя към казаното от редици колеги. Това, което ни се предлага е чисто и просто недостатъчно. Очевидно, е, когато погледнем приложното поле. Не само, че съвет иска да промени формулировката за принципите на правата държава, изобщо не е ясно какво става, какво се разбира под тази формулировка. Но очевидно също така, че предложението е много далеч от приложното поле, предвидено от нашата комисия, както казаха редица от колегите. Така че, ако се сведе предложението само до член 3, като предлага съвета, се, се свежда само до борба с корупцията. Но корупцията, както каза госпожа Интфелд, те ли не незаканно. Имаме инструменти за борба с нея. Това е подигравка. Как ще защитите медиите? Как ще защитите журналистите? Как ще защитите хората от ЛГБТ и общността? Как ще защитите жените, които протестират за повече права? предложението чисто просто не отговаря на предизвикателствата, пред които стоим, а те само се засилиха от първоначалното предложение през 2018 година. Така че ако наистина сериозно искате да, да този механизъм, трябва да имате още по-големи амбициозни за него. Така че това предложение е много далеч от това, което ни трябва и е много далеч от това, което сме склонни да приемем, за да приемем и новата МФР. Благодаря ви. Преминаваме към втория тур от изказващите се. Отново дам думата на НДП господин Балаш Хидвеги. Има ли връзка с него? Да. Заповядайте. Благодаря ви. Уважаеми господин комисар, скъпи колеги, благодаря ви най-напред, господин комисар, за започните преговори. В интерес на всички ние да намерим възможно най-бързо някакъв компромис. Заключенията на Европейския съвет, постигнати през това лято и след дълги по преговори показват ангажираност за борба с злоупотребите на, с финансовите интереси на Европейския съюз и че правовата държава е водещ принцип. Но Европейския парламент иска да се, да се установи взаимовръзка между системата за отпускане финансови средства и върховенството на закона. Както от години само сме, е, сме неясно и както показва и докладът на Европейската комисия за правата държава, няма уеднаквени стандарти за правова държава, които да се прилагат към всички държави членки. Така че има много силна, много голяма опасност да се злоупотребява с това понятие за политически цели, както се случва от години насам. Това значи също така, че реални финансови санкции ще се прилагат въз основа на неясни стандарти и политически обосновани е, мотивации. Всички сме наясно с, с факта, че не може да има престъпление, ако няма ясно правно определение какво е престъпление. Така че какво става дума тук? Става... Предложението е нарушаване на принципа на правната сигурност, т.е. нарушаване на самото законодателство. Настояването да се приеме подробно неясно определение само ще ослаби Европейския съюз и само ще настрои държавите членки още повече една също друго, отколкото в момента. Благодаря ви от социалистите и демократите. Думата има Катарина Барлей. Yes, I'm connected. Hello. Um, uh, thank you very much, first of all. Много ви благодаря. Извиня само секунда. Чувате ли ме по-добре? Най-напред, много ви благодаря, господин комисар. Знаем колко тежка е задачата, с която сте се заел. Но също така държа да отбележа, че ако погледнем каква е основната ни цел, искаме да защитим правовата държава. Виждаме, че се прикриват много сериозни случаи, като например Виктор Орбан, който използва европейски средства, за да си построи спортно игрище в задния двор. И това е злоупотреба не само с средствата на европейските корпорации, но преди всичко е злоупотреба към негови собствени граждани, които би следвало да получат тези средства. В Полша знаете, че има отстъпки от независимостта на съдебната система, които също не попаднат в приложеното поле, така че трябва да защитим въпроса на закона като цяло, а не само парите на Европейския съюз. Благодаря ви. От името на Реню думата има Анна Донат. Благодаря ви, господин председател. Радваме се, че Европейския съюз най-накрая признава, че правителствата, които нарушават основните принципи на правата държава че злопотреби с европейските средства, трябва да бъдат санкционирани. Въпреки това, последното предложение на германското председателство, предложени в понеделник, е слабо предложение, което не отговаря на тези цели. Това е неприемливо. Виждаме, че тези правителства не се спират само с злоупотреба с европейски средства. Те също така нарушават върховенството на закона и основните права. Така че, на първо място трябва да се защитят интересите на крайните бенефициенти унифицира, за да не бъдат хората наказвани за престъпленията на правителствата. Ако в някоя държава има злоупотреби с европейски средства, трябва средствата да бъдат разпределени равно, равноправно между НПО, МСП и местните власти. Освен това, трябва да се предвидят а, възможност да се премахне гласовото колективно силно в съвета, за да не могат да се прикриват помежду си тези правителства. И накрая Европейски съюз се основа на ценности, сред които и правата държава. И а, отстъпването демократичните принципи и престъпленията могат да а, бъдат прекратени само с съвместни действия. Трябва да спасим демокрацията в Благодаря ви. Connected. Oui, merci. Yeah. Благодаря. Да, тук съм. Комисията и съвета използват инструменти, когато говорим за правовата държава. Става дума за единодушие, но това отслабва условията. Когато говорим за европейския семестър, когато става дума за наказване на държави, които не спазват структурните фондове, например, или заобщо такива наказания – или които не прилагат затягането на коланите, паричната политика, тогава се намират инструменти, които а, някак си вървят и срещу населението. Защо, когато говорим за правова държава, не смеете, а когато става дума за други теми, а, веднага започвате процедури примерно при сливане на дружества, когато говорим за конкуренция и така нататък. Маргарет Вестагер, Вестагер много работи, но как, когато става дума за правовата държава, постоянно казваме, не сме сигурни, не е възможно, а, няма европейско правосъдие или право, което да е общо. Едни и същи правила трябва да се прилагат навсякъде. Благодаря. Екаре, госпожа Вишневска. Слушаме ви. Моля ви да се вместите във времето. Господин комисар. Повиннишме. Бих искала да кажа, че трябва да вземем ясна позиция. Една позиция, която на ниво държавни правителствени ръководители бе вече договорена, както и на ниво председатели на институции. Правовата държава трябва да бъде спазена и е, това се управлява от е, седми член. Бюджетът, защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. За всичко това има съответни институции, като например ОЛАФ, както и регламента е, за финансовото управление. Така че по тези бюджетни въпроси бих ви приканила да разгледате становището на Олаф. Там ясно са описани в подробности тези теми. Полша много лесно може да бъде атакувана в този дебат, но ние винаги сме си сътрудничили с всички и сме спазвали всички процедури. Не искам тук да се говори така, все едно някои държави членки са някакви псевдодиктатури или мини-диктатури. Това казахте вие. И ето това показва как не опазвате достоинството на другите хора. Благодаря ви. Несъмнено е, че гражданите на Европейски съюз и техните средства не трябва да финансират корупция и нарушаване на правата на човека, но те се използват. И искам да кажа какво означава това за държава като България. Това означава, че 100 милиона европейски средства за селски къщи за гости се използват за приятели на управляващите. Това означава, че фермерите казват, че милиони отиват за ферми, които не съществуват. А министра на, право... на здраво, извинете, на земеделието казва млък пъкнете, иначе ще спрат парите. Това означава средства, които отиват за COVID, е средства, които се делят, а те са за магистрали, консултантски фирми, свързани с строителни фирми, е, като техните сметки са пълни с подкупи. Позицията на съвета е толкова лоша, когато имаме член около тази маса, който преговаря в съвета, който се възползва от европейски средства в това отношение. Нашите средства всъщност са нещо като кръвта за тези вампири, които се хранят от тях. Трябва да сложим край на това. Прекалено дълго време протече. Позицията на съвета е напълно неадекватна и трябва позицията на парламента да е по-ясна. Трети кръг. Клара Добрев, свързана ли сте? Не сте свързана. Тогава Мариела Пини. Mulțumesc фарте mult, домноле комисар, домноле președinte. Много благодаря. Бих искала съвсем кратко да кажа няколко думи, тъй като колегите ми покриха голяма част от нещата. Бих искала да разбера, господин комисар, вие какво носите, когато отивате на преговори. Вие казвате, съвета има позиция. Ние в парламент имаме друга позиция. Виждате, че нашата позиция е почти единодушна тук в парламента. Та, кои ще бъдат вашите партньори? С каква позиция отивате вие парламент, тази близко до парламент или до съвета? Имаме нужда от ефикасен механизъм, който функционира. Как ще направите така, че се взема предвид върховенството на закона, държавите членки, както и субсидиарността, която съществува по договорите. Благодаря ви. Михал Смека за Реню. Connected? Трябва да се свърже по интернет. Yes. Yes, there you go. Yes. Да, заповядайте. Благодаря, председателю. Ще бъда съвсем кратък. Както много от колегите ми, аз също се радвам, че регламента най-накрая минава на етап триалог, след като две години стоеше без нищо да се случи. Но не само закъснението е двогодишно, проблема е атмосферата около тези преговори. Защото от нас се иска да водим преговори с съвета с заплахата на Орбан, че едва ли не целият фонд за възстановяване ще бъде саботиран от него. Е как тогава да се работи бона фиде, когато имаме един диктатор, който ни държи заложници в същото време? Аз и мислех, че гласуването с квалифицирано мъжество тук точно това ще предотврати. Трябва да намерим решение, за да се спре този регламент или да спре този регламент да бъде размиван и да няма повече заплахи. Надявам се комисаря Рейндърс да се бори заедно с парламента, да имаме ефикасен механизъм и много по-добро да е предложението от предложеното тази седмица. Екаре, Кристен Терес. По интернет, дали сте свързани, или сте в залата. Не ви виждам. Тогава, господин комисар, заповядайте. Ние ви благодарим, тъй като успяхме да дадем думата на всички, всички, които бяха записани. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Първо искам да повторя. Казах го, бенефициарите, казах го встъпителните си думи. Има мерки в предложението на комисията от 2018 и ще продължим да работим по него, тъй като не искаме това да окаже въздействие върху бенефициентите. Искаме конкретно да действаме по финансирането на политики, които Нормално е, когато има проблем с върховенството на закона в една държава членка, нормално е да не се организират санкции срещу бенефициерите. Опитваме се да намерим начин, но то се съдържа предложението от 18-та година. Следващото, което ще повторя, е, са двата елементи. Е, елемента от бюджета. Това са два отделни елемента. От една страна се борим срещу конфликта на интереси, злоупотреби, но това го прави Олаф а, с новата прокуратура на европейско ниво също за първи път, и трябва да бъдем конкретни, за първи път ще бъде възможно да се организира следствени действия и преследване на европейско ниво. Това е нещо ново. Но през, в 22 държави членки, защото това бе решение тогава, бе взето. Имаше система, която е по желание. Имаме 22 държави членки, които са се включили. От друга страна обаче имаме едно предложение за върховството на закона и клауза за обвързаност с условия. Нека да кажа, че имаме едно ясно предложение. Става дума за защита на европейския бюджет. Него използваме като аргумент. Ясно е, че работим по конкретни договори от учредителния договор и ще продължим да го правим. Всички правни служби ще ни помагат. Мисля, че са много силни нещата. Искам да кажа, че няма никакви притеснения в действията на Европейската комисия в тази сфера. Вие сигурно, вие казвате че има силни елементи, а те са в предложението на комисията. От преди две години са там, така че съжалявам, на позицията на Европейската комисия е съвсем ясна. Ще продължим да действаме. Що се отнася до върховенство на закона, ще с процедури за нарушение, ще продължим да има такива, когато има такова. Например, независимостта на съдебната система в Польша тече процедура, е, Става дума за съдиите там и нужно е. Що се отнася до това, че казвате, че ние не смеем, не е вярно. Не мисля, че имаме уроци тук да учим. Защитата на бюджета отново. И нека да добавя два елемента, господин председател. Първо, критериите са съвсем ясни в предложението на комисията. Искаме нарушение на закона, да е референцията. Всъщност, зависи от примерите. Може са съдиите, може не. Ще видите различните елементи, когато говорим за първия доклад за, за върховенството на закона. Основният елемент е не да даваме примери, а да бъдем ясни и да кажем, че защитаваме бюджета срещу всички видове нарушения. И това е много ясно. Искам, разбира се, да имам и конкретни примери. И след това за мнозинството. Знаете, предложението на комисията е обърнато квалифицирано мнозинство. Имаме същия механизъм и за макроекономическата политика. Дълъг беше процеса и може би накрая две неща ще кажа. Обсъждаме мнозинството и ще продължим да го обсъждаме. Това е много сложен въпрос. Ние го знаем от години от единодушие към квалифицирано множество и в някои случаи обърнато квалифицирано множество, но трябва да се опитаме, за да имаме ефикасен механизъм. Но ако ми позволите, знаете, че има много дискусии сега в Що се отнася по външната политика и на базата на Лисабонския договор, понякога може да се използва квалифицирано множество, а не е единодушие. Ще го обсъдим, сложен е въпрос. И на последно място, там защото е важно да го повторя, готови сме да започнем тристранните срещи на ниво комисия – Знаете, че в някои случаи като този сме готови да започнем с подкрепата на парламента по предложението на комисията и други становища в съвет. Трябва да започнат тристранните среща. Е, може би ще е полезно да повторя, че чакаме позицията на парламента. Ще работим като честен брокер – се опитаме, защото искаме да имаме ефикасен механизъм. Благодаря, господин комисар. Казахте всичко така, както е. Говорим вече доста време за мнозинства, от единодушно решение до квалифицирано мнозинство, до обърнато квалифицирано мнозинство. Мисля, че е ясно от това, което се случи до момента и това, което винаги е говорил Европейския парламент. Има мнозинство тук в парламента Разбира се, че има и различни становища, но има мнозинство тук за това ясно да се кажат нещата и да, се, да излезем на преговорите за МФР и да защитим върховенството на закона като една ефикасна клауза за обвързаност на средствата с върховенството на закона. Когато говорим за демокрация, основни права, върховенство на закона по-европейски, това е ясно. Благодаря ви. Ако изпратите това послание напред, това ще е важно, тъй като вие говорите със съвета, ние също, като са законодатели, ние сме равни. Благодаря ви. Имаме около под един час, но мисля, че добре работихме. Имаме още една точка, която също е важна. И това е Първият годишен, трябва да е годишен а, доклад за всички държави членки. Той включва параметри за всички по един редовен, цялостен начин а, за положението на върховството на закона, основните права във всички държави членки. Знаем каква е така предисторията на този първи доклад. Ще чуем сега от комисаря. Става дума за работата, която вече е извършена тук в Европейския парламент, за да запълним празнината между член 7 и член 2, за да може това да бъде постоянна част от надзора, за да Имаме един годишен доклад, който да е цялостен, редовен, обективен, който да се изправи пред тези обвинения, които често, ние знаете, често си отигат обвинения, сочи се с пръст, засрамват се някои държави, има ли двойни стандарти, важно е да видим и за това е нужно за всички държави да се пише и да се отразява. Може ли сега да представите господин Рейндърс? следващите 10 минути и ще започнем дебата, така както работихме по първата тема. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще бъде малко по-дълъг, но не прекалено. Малко по-дълъг от по предишната точка, тъй като удоволствие наистина да бъда сред вас, във вашата комисия, за да представя за първи път това, което всъщност е наистина първият доклад на Европейската комисия за правовата държава. Вчера го публикувахме, както бе записано и в указанията в началото на мандата. Публикуването на този глад е важен въпрос за Съюза. За първи път ние разглеждаме систематично какво е положението на правовата държава или върховенството на закона във всички държави. Това е първи етап, той е много важен, за да има сътрудничество между институциите в тази сфера като нашата цел всъщност се споделя от Европейския парламент, от вашата комисия, както казахте, и то многократно сте го казвали. Това всъщност е един източник на информация, този доклад. Той ще бъде полезен за дискусиите на европейско ниво, на национално ниво и евентуално регионално и местно ниво. Този доклад дава началото на един нов етап на защитата на върховенството на закона и една култура на правовата държава. Винаги съм казвала, че това трябва да бъде разглеждано цялостно и непрекъснато. Това е една амбиция, която винаги съм защитавал. И в предишната си функция, Маргарета го каза, 2016 година водихме дебати в парламента, София го помни, винаги съм бил сред онези, които казвали, че не трябва да се разглеждат само конкретни държави или определени държави, а трябва да се говори за всички държави членки, за да бъдем всички равни, като се използва обща методология и обективна методология. Днес това го направихме с този първи доклад. Ние хвана, се опитваме с този нов инструмент да работим ежегодно. От началото на идната година ще работим по втория. Вчера още една стъпка направихме по създаването на такъв механизъм за върховенството на закона. Този нов механизъм всъщност ще бъде отразен в този доклад. Той отразява и положителни разви... и отрицателни а, развития. Правим конкретна оценка на отделните държави, на всички 27 държави членки. Този механизъм за върховенство на закона с този доклад, който е в сърцевината му, ще служи за да се засили диалога и най-общо разбирането за това какво се случва за върховенство на закона. Това е годишен процес, който се опитваме да предотвратяваме проблеми, които да не възникнат или да не се задълбочават, ако са възникнали. Нека сега тук кажа отново, че Европейската комисия а, взема предвид предложението на Европейския парламент за европейски а, такъв механизъм, като създава същия. Една от основните му цели е да се оформи по-координиран подход между институциите, който да почива върху един единствен доклад. За да се създаде механизма, а още през юани писах на всички министри по европейските въпроси, като ги поканих да се създаде мрежа от контактни точки. Това беше изключително важно, не само като постоянен канал за комуникация с държавите членки, но също така за да се обсъди методологията на доклада. На тази основа всички държави членки предоставиха писмена информация. Също така ние правим конкретни консултации с заинтересовани страни. Над 200 такива заинтересовани страни ни изпратиха писмени становища. Това включва европейски агенции, национални е, организации, НПО, европейски и национални професионални асоциации. Проведахме над 300 посещения в отделните държави членки по виртуален път. Така обсъждахме върховенството на закона, развитие с националните органи, с съдебни и други независими органи и разбира се с съответните заинтересовани страни, като например асоциации на съдиите. И не на последно място, всяка държава членка имаше възможност да провери главата, която се отнася до нея и да ви, ни каже дали е фактически точна. Всички държави членки се третират по равен начин. Прилагаме една и съща методология към всички и постоянно осигуряваме качество. Информираме парламента, когато подготвяме този доклад, правим така, че този процес да е наистина ясен, прозрачен и максимално приобщаващ. Искам също да кажа ясно, че този доклад представлява собствената оценка на Европейската комисия. Сега за самия доклад разгледахме четири основни сфери – независимост, качество, ефикасност на правосъдната система, рамката за борба с корупцията, плурализъм на медиите и свобода при медиите и други институционални възможности за постигане на баланс – Що се отнася до съдебната система? Аз много се радвам, че в доста държави членки се полагат усилия, за да се укрепи съдебната независимост и да се намали влиянието на изпълнителната власт или парламентите им. Например, създаването или укрепването на независими национални съвети за съдебната система е добър пример. Но съдебната независимост и остава проблем или остава нещо, което ни вълнува или ни притеснява в някои държави членки, като например възможността да си изпълняват функциите. Има и по-структурни притеснения, свързани с все по-голямото влияние на изпълнителната или законодателната власт върху функционирането на правосъдната система, включително конституционните съдилища или върховните съдилища. Що се отнася до качеството на тази система, настоящата пандемия показа, че трябва да има цифровизирано правосъдие. Много инициативи текат по-настоящем, за да има истинско подобрение. Някои системи вече са екипирани и могат да работят от дистанция. Това са добри практики, които трябва да бъдат споделени. Високо е, ценя факта, че държави членки, някои държавите членки приеха стратегии за борба с корупцията или пък ревизираха съществуващи такива. Това обаче, което е ключово, е, че техните стратегии се изпълняват ефикасно и се извършва мониторинг върху тях, за да може да има наистина напредък в действителност. Някои държави членки са въведени мерки за укрепване на социалния капитет, капацитет за борба с корупцията и да се намалят пречките пред ефикасното превораздаване, но мониторинг показва, че има тревоги в някои държави членки за ефикасността на следствените действия, след това действията на прокуратурата и след това вземането на решения по такива дела. Става дума за това, че не се преследват обвинения на високо ниво за корупция. Що се отнася до медиите, свободата и плурализма? Независимостта на медийните власти е записана в законодателството във всички държави членки. Казвайки това обаче, трябва да кажем, че има някои притеснителни сигнали в някои от тях, що се отнася до политическото влияние върху медиите, липсата на прозрачност, когато говорим за собственост на медиите и рискове за журналистите и други играчи при медиите. И на четвърто място занимахме се с институционалните въпроси, свързани отново с възможността да се постигне баланс. Положителното е, че има добър дебат за подсилване на конституционните предпазни мерки. В някои от тях е, процесите на реформа тъкат и по-настоящем. По-специално те са свързани с нови възможности е, гражданите да поставят под въпрос е, изпълнителната или, или законодателната власт. Венецианската комисия би могла да помогне е, за такива едни процеси. Пандемията от COVID-19 всъщност даде такава възможност. Парламентарният е, контрол даде възможност да се наблюдава, когато се действа при пандемията. Обаче, също така идентифицирахме и някои притеснения в тази сфера. В някои държави членки забелязваме използване на а, бързо преминаване през парламента или укази от правителството или други видове актове, които се приемат бързо, без а, да минат по каналния ред така гражданското общество не може да работи. Например, ограничаващо законодателство има и други примери. Бих искал също да ви кажа, че Европейския механизъм за върховството на закона отива отвъд самия доклад посредством този доклад, ние искаме да създадем диалог, диалог на ниво Европейски съюз и на национално ниво с Европейския парламент, с съвета, с националните парламенти, както и с всички партньори за нетърсировани страни, национални и европейски. Този диалог е част от механизма. Както знаете, германското председателство възнамерява да създаде диалог за върховенство на закона в съвета. Ще има две дискусии на, по съвета по външ, вътреш, извинете, по общи въпроси. Хоризонтален е едно, който включва основните моменти и конкретни дискусии по държави, които ще са свързани с конкретни развития по пет държави в ноември. Ще бъдат първите пет призвам парламента да следи какво се случва. Това е една добра стъпка, че се виждаме днес. Може би може да отидем и по-нататък с анализите, държава по държава, защото имаме 27 глави за 7 те държави. Този дебат и на национално ниво трябва да бъде проведен. Призовавам националните парламенти, партньорите, гражданското общество да обсъдят заключенията от този съвет, за да се подкрепят тези процеси и възнаморявам да посетя някои национални парламенти, за да обсъдя нашия доклад с тях и да продължим обмена с гражданското общество. Надявам се да ме подкрепите по тази тема. И накрая, господин председател, нека да подчертая, че днес механизмът единствено и само започва да работи. С парламента мисля, че имаме общ интерес този механизъм да се задейства и то бързо. Той ще действа като превентивен инструмент и ще ни даде възможност да укрепим върховенството на закона в Съюза. Аз съм на ваше разположение за дискусии, които може да поведем по темата всички парламентаристи, всички академици, национални организации, НПО, журналисти, всички граждани на Съюза са приканени също да участват в тези дискусии. Нашата идея е този механизъм е да е жив механизъм, за да може да защити върховенството на закона в Съюза. Може да разчитате на моя личен ангажимент, който е твърд в това отношение. Благодаря ви за това, че отново ме поканихте. Благодаря ви за вниманието и разбира се, ще изчакам вашите въпроси по този кратък доклад, който приехме вчера и който ви показвам днес. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Да, точно това и очакахме. Методологията и източниците могат да бъдат усъвършенствани, но в крайна краща ние очаквахме един всеобхватен, изчерпателен, редовен доклад, който да се основава на на определени стандарти и параметри. Те ще еволюират, но във всеки случай докладът да бъде изчерпателен, да обхваща всички държави членки. Ще дам възможност сега за изказвания с две оговорки. Отново, времевия регламент. Имаме три групи е, записали се за изказвания. Много ви моля, минута и половина на първия кръг. Ако има Други желащи за изказване след първия, е, съответно втори и трети кръг, по една минута. Междувременно е, в 18.40, казва председателят, ще започне нова процедура по гласуване. Знам, че е много не, не, неудобно, особено в четвъртък. Не сме свикнали така да работим. Да, вотът ще започне в 18.40, така че стойте в залата, да не изгубим кворума. Ако дезертирате, губим кворума и ще пропадне вод. Е, онези от вас, които се намират по домовете си, отново, имайте предвид е, в интерес на кворума в 18.40 ще произведем поредното гласуване. Емил Радев, свързан ли сте, господин Радев, минута и половина за вас. Първи в изказванията. Емил Радев, are you there? Господин Радев, моля натиснете бутона. Да. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Рейндерс, благодаря за представенето, което направихте днес пред нас и да Ви поздравя за работата, която Комисията извършва по този дългоочакван доклад. Върховенството на закона е една от основополагащите ценности на Европейския съюз. Искам да отбележа, че първият годишен доклад за върховенството на закона е добре дошла стъпка напред към защита на правата на нашите граждани. Доклада дава оценка на върховенството на закона в 27-те държави членки членки и повдига сериозни въпроси, които не могат да бъдат пренебрегнати. Ние от Европейската народна партия неоднократно сме призовавали за общоевропейски механизъм, който е справедлив, с ясни критерии и който най-вече е недискриминационен при наблюдаването на върховенството на закона, демокрацията и основните права във всяка една държава членка механизъм, който оценява всяка държава членка на равна основа. Надяваме се, че Европейският механизъм за върховенство на закона ще се превърне в основен елемент от инструментариума за върховенство на закона в Европейския съюз, ще доведе до отпадането на други дублиращи се механизми за някои държави. Това, което искам да попитам е как точно ще процедира комисията по отношение на откритите недостатъци, ще използва ли доклада като основание за процедура за нарушение? Според проучването на Евробарометър средно за Европейския съюз 71% от гражданите считат корупцията за силно разпространена в тяхната държава. Това е доста висок процент. Как комисията ще работи за, за развиване на силна антикорупционна култура сред европейските граждани? И не мислите ли, че наред с механизма е нужно изработване на цялостна европейска стратегия за борба с корупцията? Thank you, Mr. Благодаря Thank you. Thank you so much. Now it'll be Каталина Barlai for the S&D. One minute and a half if you can make it. Следващата ораторка минута и половина от социалисти демократи. Да, моля, включете се, госпожа Барли. Благодаря, господин комисар, за отличната работа, която извършихте. Целта на доклада е, е да се обективизира оценката и да се противодейства на твърденията, които сме чували не веднъж, че насочваме вниманието си към определени и, и само към тях. Проблеми има навсякъде. Аз ви благодаря за категоричната позиция. Е, е, е, всички сме под заплахата е, е, да се наруши върховенството на закона. Е, някои, например, разбират демокрацията като диктатура на мнозинството. Това също трябва да се има предвид. И вие го казахте. Благодарим ви за това, че сте споменали и положителните примери. За прозрачността, за Малта, например – според мен е също така е много добре, че сте включили в приложеното поле на доклада, на полезрението си, защитата на малцинствата. по-нататък не виждам защо не е обхванато всичко, което попада в обема на втория член от договора за Съюза. Защо не се стига до странови препоръки, каквато е практика на съвета? После ролята на независимите експерти е, е, твърде малка. Така че е, имайте предвид и тези критични бележки за следващото издание на доклада. Благодаря. Софи Индвелд, въпросът е важен, разбира се, но ви моля, колега, минута и половина и не е повече. Благодаря, господин председател, благодаря на комисията, на комисарите за отлично извършената работа. Докладът е наистина изчерпателен е, и като първо издание, разбираме, предпазлив, придържате се е, строго към фактите и е много добре това, за да не <coughs> попаднете под ударите на превратна критика. А, но трябва да намерим начин и да, и да назовем с имената им някои проблеми, които вероятно трудно се подават на количествено изразяване и все пак са проблеми. Това сега голямата базука ли ще бъде този доклад, е, ще обхване всички проблеми, нали, наред с, с корупцията. Не, не, не е точно така, но е, това е все пак един добър инструмент, особено ако се съчетае той е, с условията за ползване на европейския бюджет. Важно тук е, че сега разполагаме с пълна карта, с изчерпателна анамнеза на е, състоянието на правото в Европейския съюз, възоснова на която държавите членки могат да, да сътрудничат помежду си, да си помагат взаимно. Аз самата бях изненадана от някои неща, неочаквани за мен. Действително дава възможност този доклад да се изведат и наблюдават тенденции, е, паралели. И а, е, любопитно ще бъде да видим, да видим по-нататък как ще се развие тази практика вече при следващи издания на доклада. Госпожа Делвос от името на Зелените. Да, е, благодаря. Докладът е дългоочакван, бе е отлаган, но слава Богу вече е факт. Опасявахме се, че той няма да бъде достатъчно храбър, но пък се оказва, че е един храбър доклад. Посочват се нещата с имената им, посочват се отделни държави членки. Е, пространната оценка на положението в Унгария, например, е нещо положително. Е, и потвърждават това, което парламента твърди от години насам. Е, докладът с Аргентини, знаете, бе гласуван преди две години в Европейския парламент. От тогава насам положението далеч не се е подобрило. И аз ви благодаря, благодаря на комисията за този доклад, тъй като той за мен е повод да искам действия, да поискам съветът да действа по член 7 от договора за Съюза. Комисията, разбира се, също е, трябва да действа. И ние изразяваме съжаление за това, че не са заявени някакви ангажименти за действие, не са формулирани странови препоръки. За сега докладът се оказва един опис, е, е, една гола констатация. А трябва да се направи нещо за преодоляването на това положение. И след една година, когато отново ще излезе докладът, ще трябва да кажем какво се е променило. Минута и половина е каре. Господин Яки, благодаря. Господин председател, господин комисар, вие Разчитате вероятно на това, че никой няма да ги чете тия доклади, в това число този. Е, но ето, аз чета и вие говорите за назначаването на съдии в Испания. Е, след това за, за положението в Полша, за начина по който биват избирани е, съдиите. Същото е както в Испания – обаче в Полша е, практиката не ви харесва. Значи, какво? Не се прилагат едни и същи е, е, критерии, един и същи решен за Полша и за Испания. В Германия оттам нататък решението за определенето на съдиите е чисто политическо и, и, и никакво друго. В, критикувате факта, че е, е, службата за борба с корупцията в Польша била зависима от изпълнителната власт, но вижте какво пише за, за Германия. Германия е Федералното вътрешно министерство, Федералното министерство на правосъдието, имаме и министър на полицията и фактически изпълнителната власт а, има решаваш глас, що се отнася до борбата с корупцията. Значи, за Германия може, в Польша не може. Е, как, как става това? И, и, и какво ще стане по-нататък след една година? Казвате още един доклад. Да, но какво ще се е променило след една година? След една година ще ни каже същото, в Польша нищо не върви, а, а решенията... Обединена левица мината и половина. Трябва да кажа, че докладът е добре дошъл. Както се каза от колегите, изчерпателен е, макар и предпазлив. Изправени пред такава неотложна необходимост, е, разбира се, е, трябва да продължим да упорстваме, да изработим методология, методология на действието, до някъде отсъствието и за сега ни разочарова. Не е направена връзката с бюджетните условия и не се очаква явно такава връзка. но парламентът има мнение по въпроса. Имаме доклад на Софи Интвелт. Е, работа по доклада сега е поета от господин Семика. И, и ние, парламентът, определено е заявил своите очаквания за следващите стъпки. Ние очакваме е, този механизъм да се превърне в механизъм на превенция е, и в механизъм на популяризиране на една цялостна култура, правова култура. Очакваме да се вслушате в исканията на парламента, да се разшири полето на доклада, да се въвлекат повече независими експерти и също така Европейският парламент да играе активна роля. Значи ние сме готови да ви подадем ръка за до година да подобрим нещата. Независими, госпожа Ферара има думата. Ето ме. Благодаря, господин председателю. Благодаря на комисаря Рейндерс за отличната работа, която е извършил. Много е важен този инструмент, който ние като Европейски парламент от край време искаме да се създаде. Искам да се съсредоча върху доклада, който е публикуван вчера и най-вече за това, което се случва в Италия. За медиите най-вече се казва, че е проблем, няма ефикасна система, която да пречи на конфликт на интереси и по-специално това в сектора на аудиовизуалните услуги. Именно законодателство се казва, което може да е, премахне този конфликт на интереси. В доклада за медийния плурализъм от 2020 година пише, че проблемът е свързан също и с писанията, не само с аудиовизуалните. Не е толкова посредством собствеността, а посредством недиректни контакти между правителството и главните редактори както и връзки с националното и местното правителство. Може да ни дадете някакви повече примери за това и за какви непреки контакти се говори. И накрая съвсем накратко за борбата с корупцията. Имаме законодателство в момента, опитваме се да направим най-доброто, за да се борим с корупцията в моята страна. И се обръщам към комисаря да питам дали има допълнителни препоръки към моята страна или пък смята, че съдебната система вече работи ефективно и ефикасно. Благодаря. Believe it or not, the scheduled time for this lot is up until 18.35. Не е за вярване, ако щете вярвайте, времето ни е до 18.35 по тази точка от дневния ред. Е, имаме още доста за изказване. Между другото, преводачите ще ни напуснат в 18.35. Така че спазвайте, моля ви, времевия регламент. Господин Петърс, е, благодаря. Е, господин председател, имам един конкретен въпрос за Белгия, разбира се. В доклада се твърди, че свободата на печатане поражда проблеми в Белгия. Добре, но а, е, има а, е, една а, е, нова платформа, наречена АПАШ, която се занимава с а, разследваща журналистика и отправя обвинения към инвестиционна а, компания за не спазване на закона. Оказва се, че съгласно а, белгийското законодателство, могат да бъдат разкрити източниците при едно такова журналистическо разследване, в това число чрез ползване на така наречени частни детективи. Очевидно законът не препятства на наймането на частни детективи за следене на журналисти в Белгия. Следващото изказване дългоочакван доклада, наистина, както казаха всички колеги, най-сетне разполагаме с такъв един съпоставителен доклад за състоянието на правото в е, целия съюз. И е, за нас е, това е наистина, поне за прогресивната част от Европейския парламент, дългоочаквано, добре дошло постижение. Опасявам се обаче този доклад да не остане един хартиен тигър – Добре, той показва нередностите и нарушенията в различните страни, но както казаха тук колеги, защо няма конкретни препоръки? Защо всяка страна е, е, не е изведена с е, нещата, които трябва да, да промени? И не може да бъде беззъб този доклад. Европейския съюз се нуждае е, от зъби. И в край на краища трябва да се обвържат нещата с парите. Следващият оратор дистанционно от обнова е, господин Симека. Благодаря, господин председател. Аз поздравявам комисаря. Знам колко упорито работи той. Задачата не е била лека и постижението е сериозно. Една решаваща стъпка напред към повече откритост, към повече е, честност в Европейския съюз. Е, приветствам е, заявение от комисаря ангажимент да, да сведе е, всички тези констатации до националните столици. Но слабост, разбира се, е, че не се предвиждат никакви действия. Че няма препоръки, че няма е, предвидено наблюдение някакво. Е, <coughs> не, не са обвързани констатациите е, с бюджетното разпределение за отделните държави членки. Е, ето в, в, в Полша се прие поредният е, закон, който поражда сериозни възражения. Не е започнато все още производство <coughs> срещу Полша за нарушение на договорите. Председателят се опитва да прекъсне оратора. Прекъснате ораторът. Зелени, ако сте свързани на госпожа Рива. Благодаря, господин председател, комисар Рейндерс. Приветствам комисията за този първи доклад. За съжаление, обаче, няма зъби този, този доклад. Е, не, няма да свърши работа, ако няма към него механизми за фактическа промяна. За Испания е, доклада е, говори за нередности, свързани с независимостта на съдебната система, намесата на, на изпълнителната власт в регионалното управление. Споменава се доклада на Греко от съвета на Европа и какво от това? в Испания все още има хора, които са хвърлени за решетките, защото са протестирали, защото са организирали референдум. Има творци, които биват преследвани заради своите произведения. Говорим за права, Говорим за основни права и свободи и не са малко страните в Европа, които не зачитат правата и свободите. Необходими са механизми, които да преодолят демократичния дефицит в Европейския съюз. Благодаря. В е, Испания никой не наказан за това, че е, заявява мнението си, макар и то да не отговаря на истината. Това бе е, намеса на председателстващата, е, репликирайки току-що прозвучалото изказване. Следващото изказване. Този нов доклад е нова възможност за самопроверка. Ако Европейският съюз желая да разпространява по света своите ценности, трябва да даде пример. И освен това, помежду си трябва да градим доверието. В противен случай инструменти, като например Европейската заповед за арест, няма да бъдат достатъчно ефикасни. А, освен това, необходима ни е една система, която е независима и обективна, която е неполитизирана, която е, обективно оценява състоянието на правото и закона. И къде ще бъдем след 12 месеца, господин комисар? Смятате ли, че следващият ежекоден доклад ще констатира ново отстъпление в сравнение с сегашното положение? Смятате ли, че междувременно ще може да бъде поведен смислен диалог с правителствата? Какво можем да направим, за да преодолеем неблагоприятното положение? Госпожа Дали, е, Обединена левица. Искаш ли? Искаш ли? Благодаря ви. Вчера по българската телевизия се оказва, че правителството на Борисов го използва, за да оправдае своята позиция. Бих искала да чуя какво е мнението на комисарият Рендерс, защото в доклада се твърди, че съдебната реформа в България е текущ процес, но действителността е, че продължение на 10 години българското правителство чисто и просто отказва да зачита решението на Съда на Европейския съюз по отношение на делото Коле Леви, Колеви, извинете, и също така има проблеми с главният прокурор, господин Гешев. Министър-председателя се намесва в въпроси кой ще бъде, също кого ще бъдат повдигнати обвинения и кой ще бъде разследван и не. Така че бих искала да чуя какво ще кажете на хората, които протестират по улиците в България. И последният ми коментар – не мога да разбера как може в един доклад за правовата държава в Испания успява да не каже абсолютно нищо за положението в Каталуния, нито за отношението с съдебните власти на Испания срещу Каталуния, нито за фактът, че се че прокурор на Испания твърди, че трябва да се пратят каталунските борщи за независимо в Каталуния за трудово пообучение. Думата има господин Сахарекхус от НП. Gracias, presidenta. Gracias, comisario. Me gustaría extenderme más en el elogio de su... Благодаря, госпожо председател. Нямам достатъчно време да, да се разпростирам по всичко, което казва доклада. Интересен доклада е са това, което казва и са онова, което не казва не казва нищо, защото не заслужава да се каже каквото и да било за е, е, сепаратизма, който е напълно недемократичен в Испания. Когато възникват проблеми за управлението, те трябва да бъдат решавани чрез сътрудничество и е, диалог. И в това отношение ме удовлетворява връзката, която прави доклада между е, е, състоянието на Върховния съдебен съвет и необходимостта той да бъде предпазен от политически влияния. Предвид предстоящите е, е, избори на, на такъв съвет. Става въпрос очевидно за положението в Испания. А, и аз съм е, удовлетворен от това, което се казва в доклада. Ние няма да е, се откажем, прочем, да настояваме от въпроса за връзката между е, държавния бюджет и мафията в страната. Завърши е, ораторът своето изказване. Следващото изказване – си изкажа по въпроса за прозрачността на собствениците на медиите. Оказва се, че равнището на прозрачност е много различно в отделните държави членки. Няма да е зле да определим основни изисквания европейско равнище за прозрачността за собствеността на медиите, но това не е достатъчно. Ще повдигна още един важен въпрос, свързан с медийния пейзаж, който към момента не се отразява в доклада. В контекста на подкрепата за медиите трябва да си дадем сметка, че не всички те наречени медии са истински медии. Често това са платформи, които се използват от външни дем... недемократични сили, които се използват в хибридна война за унищожаване на съзнанията. Те се използват за да окажат влияние в нашите политически процеси и да подронят демокрациите ни. Ето защо е от първостепенно значение да установим кои са платформите, които се прикриват използват като медии, но всъщност систематично разпространяват информация, за да унищожат демокрацията ни. Трябва да спрем да ги наричаме медии и да действаме по-различно. Елена Йончева. Елена Йончева. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за изложението. По време на предишното заседание нееднократно споменахте, че ще се направят конкретни препоръки в докладите, но не виждам нищо подобно. Тези доклади приличат на информативни бюлетини. Те са а, напълно верни, но по никакъв начин няма оценка в тях. Господин комисар, имам няколко въпроса. Първо, отбелязвате, че трябва да има ефикасен механизъм за борба с корупцията. Въпреки това, по-голямата част от а, законодателство за борба с корупцията на Европейски, в Европейския съюз от преди Лисебанският договор и не, не е променяна от много години. Смятате ли да адаптирате и да усъвремените антикорупционното законодателство на Европейския съюз или разчитате на инструментите на национално равнище? И на второ място, по отношение на доклада за България, очевидно е, че трябва да се е, предприемат действия за тези притеснения. Какво е, е пози... каква е позицията ви спрямо България в момента и какви намер... са намеренията на Европейската комисия да предприема някакви пре... Пре... Следващи мерки. Госпожа Донат има думата. Thank you. Um, I want to thank first of all the... Благодаря ви. Най-напред бих искала да благодаря на, е, на комисаря за този доклад, който в известна степен е, описва същността на режима на Орбан и положението с правото държава в Унгария, което Европейския съюз гледа отстрани вече много отдавна. Има положението с медиите, засилването на натиска върху независимата съдебна система и тормозът на гражданското общество. Но за да видим какво се случва на практика, трябва да погледнем зад паравана и да видим дали има институции, които да функционират навае, наистина или са само параван, дали не е само привид на демокрацията. Трябва това да се прави систематично. Публикуването на докладът е, сам, е нулевата от, позиция, отправната точка. Трябва да спасим загиващите демокрации в Европа. Затова ви попитам, господин комисар, какви ще бъдат последващите действия за този е, доклад? Ще гарантирате ли, че действително ще се предприемат някакви действия на европейско равнище за защита на европейските основни ценности? Благодаря от името на зелените Думата има госпожа Ренке. Три Ренке. Благодаря ви, господин председ... госпожо председател. Мисля, че всички приветстваме публикуването на доклада, но на немски казваме хартията е търпелива и е само проява на търпение, така че се питам какво смята да предприема Европейската комисия конкретно като последващи действия. На първо място, кога Европейската комисия смята да започне вторият етап на процедурата, която бе започна през април Вторият ми въпрос, възнамерявате ли? Възнамерявате ли да да поискате налагане на санкция от страна на а, съда и на, поради замразяването на решението на дисциплинарнията състав. И също така възможност е да приемате мерки заради решението, че решение на дисциплинарният съдебен състав не се смята за правно обвързващо държава членка. Благодаря ви, колегата Тинеке Стрик има думата. Благодаря ви. Е, много съм изненадана, но се радвам да си възможно да си изкажа. Мога само да кажа, че съм напълно съгласна с колегите, които се изказаха преди мен. Смятам, че докладът е отличен и, и, и аз поздравявам Европейската комисия за това, че е провела толкова обхватни консултации. Но слабостта на този доклад е, че само описва е, развитието на правовата държава, но не прави оценка на, на, на установените събития и не предлага конкретни действия. Така че бих искала да попитам Европейската комисия какви мерки предлага, след като описва подобни случаи на корупция на високото равнище или проблеми с независимостта на съдебната система, без да предлага конкретни последващи действия. Така че това всъщност е основният ми въпрос. Какви конкретни последващи мерки можем да очакваме? Надявам се комисаря да се съгласи с мен. Не е достатъчно това да се остави в ръцете на парламента или на съвета. Европейската комисия като пазителка на договорите трябва да си изпълни функциите. Es la Вишневска del е, grupo Благодаря ви. Последна думата има Вишневска от ЕКР. Много ви благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар. Полша подкрепя тази инициатива, която напълно спазва както буквата, така и духа на договорите. Европейският съюз действа само в рамките на своите правомощия правомощия, които са и делегирани на Съюза от държавите членки за постигане на конкретни цели. Други правомощия остават на национално равнище. Припомням ви, че в член 5 алинея 2 на договорът за Европейския съюз става ясно, че Европейския съюз не разполага с правомощия за изготвяне на подобен доклад. Това е фрапиращ пример за нарушаване на европейското законодателство. Смятам също така, че основната цел на този доклад е да се подобри видимостта и се опасявам, че тези доклади ще се използват за политически цели. Благодаря ви. Señor comisario, eh, puede realizar sus consideraciones y respuestas. Muchísimas gracias. Благодаря ви, господин комисар. Ми думата за отговора. Благодаря ви. Ще започна с няколко думи за въпроси, свързани с е, е, главите от доклада за отделни държави, но ще повторя, както показах и наседанието е, на завета нямам нищо против да обсъждаме главите държава по държава. Мисля, че ще бъде по-лесно, отколкото да се опитвам да прескачам постоянно и да отговарям, об, да правя общи коментари с всички 27 държави. Първо ще започна с Польша, после ще спомена няколко други глави, други държави. Няма как да предприемем, да направим специфични препоръки без да имаме обща идея за цялостният пейзаж, така че моля ви, прочетете всичко, не се, не се вторачвайте само в едно изречение в един от докладите. Знам, че беше публикуване това вчера какви са последиците от доклада, няма да се посвеним да започнем с производство за неизпълнение на задълженията. Но, както вече казах, започнахме производството. Споменахте те нареченият закон за за запушване на ластите на медиите, нямаме никакви проблеми да започнем производство и по тази тема и по други по положението в Белгия и журналистите не беше споменато от различни организации по време на публичните консултации, но нямам нищо против да засегнем тази конкретна тема при, в рамките на дебата. Има тенденция на европейско равнище и го казваме в доклада. Имаме сериозни притеснения за състоянието на медиите в цяла Европа и обмисляме възможност за, предоставяне на помощ на журналистите чрез адвокатска помощ и други. В някои случаи това се случва, но в други случаи има и конкретни правни производства, жалби, които се подават срещу журналисти, като очевидно, че целта е да се възпрепятстват разследванията на някои от тези журналисти. Така че с удоволствие съм готов да обсъждаме тази тема, като това явление като цяло или в контекста на конкретна държава. По въпроса за Испания, пак повтарям, по отношение на Каталуния, Позицията на Европейската комисия е много ясна и тя не се е променила. Това е вътрешно испански въпрос, който не може да се разглежда съгласно конституционалният ред в Испания. Европейската комисия напълно зачита конституционалната уредба на Испания, включително въпросите свързани с съдебната власт и Европейската комисия не прави коментари за отделни случаи. По положението в Италия, по въпроса на госпожа Ферара, в доклада се отбелязва, че възможностите за установяване и разследване на корупционни случаи са много ефикасни в борбата с организираната престъпност. Едновременно с това ефикасността на репресивните мерки се възпрепятства от прекалената продължителност на съдебните производства и се обсъжда реформа за ускоряване на съдебните производства. Като цяло Италия продължава да засилва е, антикорупционната си рамка, която предвижда и специалната агенция за борба с е, корупцията, която засили своята роля. Така че смесена е оценката в, в доклада, а за България, разбира се, напълно разбирам всички коментари за реформите. По въпроса за автоматичната отмяна на системата за автоматично разпределение на делата за разглеждане в наказателно правна степен беше отменена, но време с това продължава да има сериозни предизвикателства, особено нуждата да се направи анализ на различни доклади на Европейската комисия по отношение на съдебната реформа, която започна през 2019 година, за възможността да подвежда подземна отговорност на главния прокурор. Също така трябва да се направи оценка дали има достатъчно осъдителни присъди за корупция на най-високо равнище. Като това ще се обвърши и с нови механизъм за правата държава. Това, което имах да кажа за някои отделни държави, пак казвам, готов съм да продължим да работим, е, да обсъждаме отделните доклади. Няколко общи а, е, коментара. Говорим за още един нов инструмент. Питате ме каква е целта на докладите. Първо ще започнем дебата тук с вас в съвета, но също така и на национално равнище ще се обърнем към националните парламенти, към гражданското общество, за да се насърчи културата на правата държава. Ще го направим много тази година, ще го правим и до година и тъй нататък. Така че това е още един инструмент. Разполагаме с другите инструменти, като например член 7 и а, производството в Съда на Европейския съюз. Друг коментар. По въпрос за приложното поле, нищо ново няма да кажа, но ви припомням, че ще има и план за действие е, с е, демокрацията. Може би трябва да обсъдим всички тези планове инструменти заедно, но пак ще ви кажа, за мен беше много важно да започнем с независимостта на съдебната система, защото когато говорим за правата държава, основната идея е, че има върховенство на закона. Властите трябва да спазват закона, но трябва също така да имат и доста, гражданите имат право на достъп до независими съдебни органи. Има много други въпроси, но започваме с първият доклад, който се съсредоточава като този въпрос. По въпроса за експертите. Нямам проблем да добавим още експерти. Както вече казах, получихме 200 доклада от различни страни страни, организирахме голям брой видеоконференции. Нямам никакъв проблем да поканим и други експерти да реагират на доклада, но този доклад е изготвен от Европейската комисия. Той е оценка на Европейската комисия. Най-малко от вас казахте, че комисията е пазителката на договора. Ами комисията си върши работата и изготви един доклад, който е изготвен от комисията и който представяме сега. По въпроса за последващите действия не излизаме с официални препоръки, Прав сте, не знам за каква, каква ще бъде правното основание за подобни препоръки, но излизаме с доклад, където има много ясно послание, че може да се подобри функционирането на системата, че може да се подобрят реформите и също така се насърчава обменът на най-добри практики. Но разбира се, работим в някои отношения и с допълнителни инструменти. На първо място получих редица въпроси за рамката за борба с корупцията. Както че казах, встъпителните си думи за първи път в края на тази началото на едната година ще работим, ще има функционираща европейска прокуратура. За първи път ще е възможно да започнат разследвания и да бъдат подведени обвинения на европейско равнище. Искате конкретни е, действия. Това са конкретни действия. Също така искаме от всички държави членки да изпълняват е, по адекватен начин националните е, рамки, националните програми за борба с корупцията. И ако това не е достатъчно, разполагаме с целият инструментарий, който ни позволява в случай на нужда да сезираме съда и да гарантираме по-ефикасна работа на съдебните системи както вече казах, в случаят въпросът не е само да има адекватно разследване, както в Италия, въпросът е да има съдебни производства с адекватна продължителност. Като Вече казах, това беше огромно начинание. Работихме с 9 генерални дирекции, правната служба в Европейската комисия и с представителството на комисията в държавите членки. И до година отново ще започнем целият този процес. Така че този процес вече става постоянен и ще продължим да работим така година след година. По съдържанието ще се спра най-напред на няколко елемента. Описва се текущото положение всяка държава членка в 4 глави. Ето, очевидно няма някаква нова информация. Ако сте специалист, за някоя държава членка в определена област вече разполагате цялата тази информация, или поне се надявам. Но за много други хора, включително и за мен самия, това е източник на информация за положението във всички държави членки, за текущото положение и то с еднакъв подход. И това за мен е много важно, за да захраня всички дискусии за бъдеще. И накрая, за мен най-важният елемент е, че в някои случаи има много конкретни проблеми с правата държава в някои държави членки. И както вече сте забелязали, във всички държави членки има повод за притеснение в някаква област. Но имаме много голяма разлика между специфични проблеми в някаква област и систематични проблеми с а, правата държава. Тук има съществена разлика и ние работим и по нея. А по въпрос с, с, с връзката на доклада с а, механизма за условност, а, за правата държава и МФР. Това не е единственият инструмент. Но, както знаете, има предложение за регламент през 2018 година ще започнете страни права, както стана ясно от предишният ни дебат, но това е част от процеса. И също така е важно да се възстанови културата на правовата държава. Отдавна говорим за структурните реформи, за върховенството на правото, но беше много трудно да започне цялостна дискусия, сега го направихме. Е, Така, уважаеми колеги, много е важно да проверим наличието на кворум. Освен да, да благодарим до да господин комисаря, но вотът е не по-малко важен. А, сърдечно ви благодаря, господин Райндерс. А, а вие, колеги, стойте да видим какво става с форума. Ще очакваме с интерес по-нататъчната работа по доклада. Сега, проверка на кворума. Вдигнете ръка онези от вас, които присъстват. Имаме кворум. Може следователно да гласувате, а междувременно преминаваме съвсем накратко към следващата точка от дневния ред. Не ни остана никак време. Става дума за предотвратяване разпространението на терористично съдържание в електронното пространство. Господин Патрик Яки е докладчик е, е, е, и е тук в залата и ще ни запознае със състоянието на преговорите по този е, въпрос. Имате думата. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо председател. В самото начало аз съм част от преговорния екип. По време на първия трилог с е, германското председателство трябва да кажа, че това бе един трилог, където се представиха различните позиции. И по важните теми все още има обаче различия в становищата. Определението Европейския парламент е, запазва своята позиция по отношение на дефиницията. След това директивата и неното въздействие върху тероризма съвета иска много по-широко широко определение или дефиниция да бъде записано. Журналисти, артисти, образователна дейност. Така или иначе, това е позицията на Европейския парламент, но съвета има съвсем различна позиция от нашата. Инструментите за контрол на интернет – ние смятаме, че това е въпрос на свобода на изразяване и не може да се контролира. Съветът е, като че ли не иска да приеме тази позиция. Други сюжети по които имаме различия, защитата на малките предприятия. Това е важно за Европейския парламент. Искаме с сигурност да не налагаме санкции на дружества, които по оперативни причини не са могли да заличат определено терористично съдържание. И също така заповедта за трансгранично премахване на съдържание. Това са решения, които ще действат през граница. Трябва да се види дали държавата, която получава една такава заповед, е ограничена в своите възможности за действие. Европейския парламент е, представи своите позиции по време на трилога. Не получихме отговор по тези мерки, но силно се надявам, че ще получим такъв отговор своевременно. Бъдещия трилог е след няколко седмици и ще има технически заседания. До тогава надявам се да стигне до съгласие. Благодаря ви. Pues muy bien. Si el señor ponente... Добре, ако господин докладчик е приключил изложението си по тази точка от дневния ред, това, което ни предстои сега, е да се спрем на последната точка от дневния ред, а именно разни. Ако госпожи и господа депутатите смятат, че няма нищо, което неотложно биха искали да засегнат тук на това заседание и не виждам такива, с последното, което трябва да ви кажа, е, че следващото заседание ще се състои след обед